Okay, uh, good afternoon everybody and please... Добър ден. Ще ви помоля да заемете своите места. Сега първо ще започнем с гласуването. Моля ви наистина заемете си местата. Ще помоля и колегите да запазят тишина, защото иначе ще ми е изключително трудно да председателствам гласуването. Okay. Uh, on item number two, there is uh, no proposal for medication on the agenda and on the... По, две, по точки 2 и 3 няма информация, така че ще преминем към точка 4. Това са препоръките от срещата на координаторите. Ако няма забележки, тук ще ги считаме за приети точка 5 ще трябва да отложим до следващата ни среща, така че направо минаваме към точка 6, която е гласуване по аспектите свързани с разликата между мъжете и жените по отношение на стратегиите за ромското включване. Ще дам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председателю. А, ще бъда много кратка, защото много неща се случват днес тук в парламента. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и не само на тях, на всички останали чудесни колеги, които ни помогнаха много с текста. Имахме чудесни срещи с докладците в Сянка, постигнахме компромиси и то с лекота. Появиха се нови и то чудесни идеи. Искам да благодаря на Еди Бауер, който изготви становище и понякога искам да кажа не като оправдание, но всъщност повечето коментари, които не съм приела и повечето изменения, които не съм приела, са свързани с повторение. Тоест, нашата работа заедно беше много добра в духа на сътрудничеството. Искам да направя една забележка, за да можем да сме сигурни, че за в бъдеще нещата се случват по малко по-различен начин. И преди съм подготвила доклади за, този, за тази комисия и по отношение на проучванията, които са в основата на доклада. По-рано сме имали по тях заседания, по-рано сме ги разглеждали. Толкова много пъти сме говорили за това, че няма нужда да се харчат повече пари за проучвания по отношение на ромската общност и много пъти сме чували как няма нужда да се правят подобни проучвания. В този случай обаче бяха направени четири проучвания от, Европейска, от Европейския парламент, защото от тези четири три са много съмнителни от гледна точка на обективност. Едно е много под съмнение по отношение на своята политическа коректност. И а, също така една, едно от проучванията не дойде на но тогава, когато съставяхме доклада. Отново искам да повторя своите благодарности към всички колеги, които работиха по докладите, вие знаете какво се случва в цяла Европа с ромите и е от изключително значение да имаме професионален, необективен, професионален, извинявайте, несубективен дебат по този въпрос, а не просто да чуваме добри идеи. Необходимо ни е да виждаме, че се извършват реални действия от страна на страните, на държавите и това е истинското послание на моя доклад. Благодаря на всички, които ми помогнаха в работата. Благодаря, казва председателя. Едно нещо, което искам да кажа преди да започнем гласуването. На страница трета в списъка за гласуване, това е точно преди компромис 12, се казва, че трябва да говорим за изменение 62 за сега няма да гласуваме по това, защото то е свързано с компромис 12 и компромис 15, така че след като сме разгледали и компромис 15, тогава ще разгледаме изменение 62 и седма изменение, внесено от Комисията по заедостта. Сега ще дам думата на една колега. Благодаря. Мисля, че всички ние трябва да се чувстваме до известна степен роми, тъй като това е силната идея, която се появява в доклада. Замествам колегата, който беше докладчик в сянка, тъй като тя не може да е тук. Тя ми каза, че ще подкрепи изменения 36 и 38. Това е което искам да кажа на моите колеги от социалистите, от социалистите и демократите, извинявайте, защото е важно, че докладчика в сянка след обсъждане подкрепя тези изменения 36-38. Благодаря, казва председателя. Ние имаме много важна съвместна работа с Комисията по рибарството ПЕШ, така че надявам се, че максимално бързо ще можем да работим. Когато имаме ясно мнозинство. Ще забързвам скоростта на гласуването. Когато обаче има съмнение, да знаете, че нещата ще се проверяват. И сега започваме с гласуване на компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. 28 изменение. За, против, приема се. 29. За, против, въздържали се, приема се. 30. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против. Мисля, че 32 трябва да го проверим с електронно гласуване. Гласувайте, моля, по 32 изменение. And the vote is closed. <laughs> It's adopted. Приема се, извинявайте.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 против, въздържали се, приема се. Трето изменение от комисията Емплой пада. 46-то го приемаме, 47-то за, против, въздържали се, приема се, компромис 10, за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че можем да разгледаме компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 54 и 55, извинявайте, прекъсват а, председателя. Ще се направи проверка по изменение 54. Моля, гласувайте. 54 изменение гласуваме. Гласуването приключи. Приема се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 14 за, против, въздържали се, приема се. Им... Изменение от комисията по заедостта 74-то. Мисля, че по това изменение 74 то от комисията по заедостта трябва да направим проверка. Моля, гласувайте. 74-то изменение гласуваме. Гласуването приключи. Отхвърлено е. 15 компромис за против въздържали се приема се. В такъв случай можем да се върнем към изменение 76. Имате ли нещо против да се внесе това устно изменение? Не, в такъв случай гласуваме по устното изменение за, против, въздържали се приема се 77, за, против, въздържали се приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се приема се. Изменение 20, а, 80, извинявайте, за, против, въздържали се, приема се. 81, за, против, въздържали се, приема се. 83, за, против, въздържали се, приема се. 84, за, против, въздържали се, приема се. 85, за, против, въздържали се, приема се. 86, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17, за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 24-то за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 29 от тази комисия за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се,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 Компромис 6, то е устно изменение, което е свързано с компромис 1. Искам да питам някой възразява ли срещу устното изменение. Заповядайте, колега. Имаме един единствен колега, който е против, така ли? По принцип трябва да има двама колеги, които са против устното изменение. В такъв случай ще гласуваме по устното изменение, което е компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до последното устно изменение. Дали имате нещо против да внесем това устно изменение? Нямаме колеги, които са против. Тогава гласуваме за. Против, въздържали се в такъв случай устното изменение се приема. Сега гласуваме по, целя, по цялата резолюция. And the vote is closed. Гласуването приключи. И така приема се с мнозинство. Поздравления на докладчика. Благодаря много за вашата подкрепа, казва докладчика. Ако ми позволите, искам да благодаря на Ана Заборска, която дойде с мен в ромските селища. Ние с нея ще представим нашите наблюдения следващата седмица. Освен това искам да благодаря на колегите от секретарията. Искам да благодаря и на моите двама страхотни колега в, колеги в офиса. Благодаря на всички толкова много. Благодаря, казва председателят. Определено си струва аплодисментите. И сега приключваме срещата на комисията ФАМ по женските въпроси и започваме съвместната среща с комисията по рибарството. Съжалявам, че сме толкова закъснели. Извинявам се на колегите, извинявам се и на нашата публика. И сега започваме съвместната среща с колегите от комисията по рибарството. Bueno, muy buenas tardes. Y mis primeras palabras tienen que ser para pedir disculpas por empezar un poco tarde. Добър ден. Първо бих искала, бих искала да се извиня за това, че започва изслушването с известно закъснение. Виждате, че имаше гласуване и гласуването винаги има предимство. И заради това е, предлагам веднага да започнем работа. Първо, да пожелая добре дошли на всички, на всички участници в е, смесеното заседание. И така, ние организирахме съвместно изслушване. Това е част от годишната ни програма за 2013 година. Предвидено е в е, дневния ред на двете парламентарни комисии. Е, има две различни групи от изказващи се за днес след обед. Е, всички, които ме познават, предполагам, знаят, че човешкият фактор в риболова е много важен за устойчивостта на отрасъла. То не зависи само от рибните запаси и от е, устойчиви екосистеми. Всъщност е много важно човешкото измерение, защото в края на краищата мъжете и жените, които работят в е, отрасъла, придават достоинство на професията, така че това е изключително важно. Е, просто това е много важно, за да гарантираме бъдещето на бъдещите поколения. Е, няма да ви запознавам с, статистика за отрасъла. Е, има официални статистики, разбира се. Мисля, че всъщност повече жени работят е, в риболова, отколкото е, са посочени в статистиката. Но най-важното от всичко е, че жените играят много важна роля има много жени, е, които е, сами ловят риба е, с мрежи или събират черупкови и те са същински борци. Особено напоследък те се бориха както за собственици права, така и за правата на съпрузите им, които са в открито море. Така че битката на жените трае от години и те постигнаха доста чувствителен напред напредък. Въпреки постигнатия напредък обаче все още има много предизвикателства. И ние се надяваме, че с днешното изслушване е, ще допринесем е, за отстраняването на препятствията по пътя. Аз е, се надявам, че ще научим много неща днес след обед. И преди да започнем, както вече казах, Ник Кол Густавсон и лично аз ще се председателстваме днешното заседание. И преди да дам думата на госпожа Дори Еванс, която представлява Европейската комисия, генерална дирекция Морско дело и риболов, бих искал да дам думата и на моя колега за председател. Благодаря ви. Ние е, не искаме да е, говорим пространно в самото начало. Искам е, обаче да изразя благодарността си към Комисията по рибно стопанство на парламента за това съвместно заседание. Ние е, смятаме, че е много важно, че е, вашата комисия се заема с е, тези въпроси и се радвам, че провеждаме това смесено заседание. Надявам се, че ще продължим да работим заедно и се радвам, че можем да работим заедно. Благодаря ви. Лори, имаш думата сега. Благодаря. Първо бих искала да благодаря на Европейския парламент от името е, на е, моят началник. Тя искаше да присъства днес, но за съжаление не могла, не, не можа да присъства. Искам да изкажа благодарността си към съпредседателите, които поеха инициативата за организирането на днешната проява. Мисля, че моментът е изключително подходящ от гледна точка на Европейската комисия ние знаем, е, че жените е, вече участват активно в риболова, но е, сме сигурни, че потенциала е много по-голям. Предложението за провеждането на днешната дискусия е свързана с новската, новата морска политика на Европейския съюз. Това предполага признаване на ролята на жените в момента и целта за бъдеще е да се улесни и насърчат държавите членки да е, е, обърнат специално внимание за това, че те ще постигнат потенциала си. Надявам се е, за бъдеще да се отделя все по-голямо внимание на този въпрос. Сега, каква е обстановката? Обстановката е предизвикателна за отрасъла, както за всички останали отрасли. Предизвикателството е да се създадат повече работни места и економически економически ръст. В съвместната морска политика трябва да създадат повече работни места и економически ръст, както във всички останали економически сфери. И с новите инструменти се надяваме да го постигнем. Коя е изходната точка, особено от гледна точка на жените? Жените вече играят много важна роля. В е, Европейския съюз днес има повече от 100 000 жени, които вече работят в рибното стопанство, т.е. повече от една четвърт от работната сила, заета в отрасъла е, обаче е, те е, са само 4% от заетите е, в улова. При 30% от улова на черупковите. Е, така че виждате колко неща се крият за тези отделни данни. Аз е, искам да ви кажа, че вие участвахте на първия конгрес на жените, които участват в Риболова в е, Сантьяго през юни. Това беше най-хубавия момент за среща на жените, които работят на място. Сега аз искам да се спра за, на скритите жени. Европейския парламент също говори за това. Какво означава това? Че много жени са невидими в статистиките, защото те работят в семейни стопанства, не са официално заети и съответно не са социално осигурени. Има много жени, които са високо квалифицирани, като например тези, които отглеждат черупкови или кърпят мрежите. И много често жените е, вършат работа, която е тежка, която не изисква квалификация и достъпа им до взимането на решения на работните им места обикновено е затруднено и, е, им, измерението на жените не винаги е посочено в цифрите. Това е приноса им в местните рибни стопанства чрез труда им. И това е именно човешкото измерение, за което се говори. Мисля, че да, трябва да се отнесем критично към състоянието в момента, но трябва да надградим над добрия опит от миналото. И е, един от положителните аспекти е, искам да кажа, настоящия достъп до Европейския рибен фонд, по този начин жените придобиват възможност да намерят нови или допълнителни форми на заетост и да допринесат за економическото и социалното развитие на своите общности. И нашето предизвикателство е, е да надградим чрез новите финансови инструменти. Новия фонд ще даде възможност на жените да изградят мрежи, да обменят опит и добри практики практики, но най-вече чрез този фонд специално се признава не само жените, които участват в риболова, ние знаем, че те не са многобройни, но и съпрузите е, и партньорките е, на рибари, които са самонаети. Така че за първ път сега те могат пряко да се възползват от тези мерки. И мога да посоча пример да се подобри счетоводството или управлението на малкото стопанство за развитието на семейното стопанство, за да стане то по-печеливше. Габриел спомена е, новото измерение за устойчивост в реформата и ние смятаме, че по този начин ще има повече риба за риболов. Искаме да подкрепим отрасъла и общността да спечелят повече евро от тези риби. Е, и е, основната част е да видим е, всичко, което е на сушата, производството и маркетинга, това са дейности, е, където жените вече играят ключова роля и могат да направят още повече за бъдеще. Ние смятаме, е, че трябва да имаме гаранции, че жените ще играят по-чувствителна роля при прилагането на програмите, които се съфинансират от Европейския съюз. Европейската комисия в своето предложение се опитва да засили е, измерението на половете в тази програма и през следващия период след 2014 година жените и техните дружества трябва да изиграят по-голяма роля е, в следващия програмен цикъл е, да се допитват до тях, когато се изработват програмите и трябва да има специфични критерии за улесняване на тяхното участие в проекти, които се финансират от Европейския съюз. И това трябва да стане още в самото начало при подбора на проектите. Разбира се, че жените трябва да участват и в мониторинга и оценката на проектите. Мисля, че това е нещо специфично. Знаем, че е бюрократично. Ние знаем, че за сега това не вреди, но искаме да се подобри за в бъдеще на тази е, структурна реформа, тази административна машина е, трябва да даде възможност мерките да се запазят, да бъдат по-оперативни, за да има мрежи и обмен на опити, особено е, организации, които насърчават равенството между мъжете и жените. И ние не, е, настояваме за това държавите членки да се отчитат какви разпоредби предвиждат, за да сме сигурни и за да може парламента да е сигурен, че чрез този мониторинг се оценява напредъка. И така, искам да обобщя, като цяло целите, които искаме да постигнем, е да дадем възможност на жените да разполагат с нови възможности, да подобрят перспективите си за заетостта, а също така заетостта в техните семейства и техните общности. Мисля, че това е в съвсем удобен момент в законодателната дейност на европейските институции, преди парламента да приключи гласуването по предложението на комисията и трилога с съвета. Ние вече сме направили известни заключения. Знаем, че има вече положителен опит от миналото, но очаквам и да чуя всичко, което ще се каже днес. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Е, нека сега да пристъпим направо е, към изложенията, които са предвидени за изслушването. Е, първо, преди да пристъпим към отделните изложения, ще дадем думата на госпожа Долорес Гарсило Елор Калабая, тя е член на Комисията по рибно стопанство. Тя е изготвила доклад по инициатива на парламента и господин Раул Ромева, е, който е съдокладчик и който участва в Комисията по равенство между половете. Той също така е член на Комисията по рибно стопанство на парламента. Той е запознат с ситуацията, така че след тези две въведения ще дадем думата на останалите участници. Заповядай, Долорес. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин председателят на Комисията по права на жените. Уважаеми гости, представители на различни неправителствени организации и организации на работещите в сектора на рибарството. Благодаря на всички ви за присъствието днес тук и за участието ви в това изслушване. Както казах, господин председател, да говорим за един доклад по собствена инициатива, чето изготвяне от не повече от една година. И държа да благодаря на нашия председател, който ни оказа голяма подкрепа. Задачата ни никак не беше лесна. Трябва... Разгледахме предложенията на четири регламента и на други законодателни актове, които бяха обсъдени от нашата комисия тази година. Зато ни беше да с няколко конкретни предложения, разписани черно на бяло. Те вече са на лице и те представляват конкретни предложения за гарантиране на равенство между половете в сектора на рибното стопанство и рибовътството в Европейския съюз. С удоволствие мога да ви осъдомня, че това е един доклад по собствена инициатива, изготвен съвместно от нашата комисия и Комисията по правата на жените и работата на половете, с цел постигане на общата ни цел, а именно подобряване на економическото и социално положение на жените, работещи в сектора на риболова. Както вече казахме, много често мястото на тези жени не е достатъчно признато, въпреки че цели семейства, цели региони, като Галиция, например, в момента преживяват много труден период в контекст на економическата криза. През 2005 и 2010 година бяха направени две инициативи, които бяха предшественик на мерките, които ние предлагаме сега новата рамка на общата политика в областта на рибарството, както и Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и докладът за мястото на жените в рибното стопанство, са важни документи, които бяха изготвени от редица колеги и днес е, отново взимаме предвид е, извършеното от тези колеги в предложенията си към съвета и комисията. Според официалната статистика, около 12% от работещите в е, сектора на рибарството са жени. Пак казвам, това е официалната статистика, но ако разгледаме по-внимателно какво е положението на място и ако разгледаме различните данни от различните проучвания, стигаме до извода, че между 14 и 17% от дейностите, извършвани от жените, не присъстват в тези статистики и така можем да ги сметнем за прикрити дейности в рамките на рибното стопанство. прави този факт, е важно всички взимащи решения на всички равнища да вземат предвид този факт. А по отношение на програмния период 2014-2012 година, според мен целта за равенство между половете трябва да бъде сред основните ни приоритети. Говорим много за равенство на заплащането, но смятам, че трябва да се спреме на въпроса за професионалното обучение на жените, в частност на младите жени. Важно е жените да присъстват във всички организации в рамките на едно дружество, в синдикалните организации и в другите органи, защото само по този начин ще може да се гарантира приемственост между поколенията в сектора. Това въжи и за древномащабното рибарство, както и за регионите, които до голяма степен се издържат благодарение на риболова. Важно също така да се гарантира равенство на заплащането, както и гарантиране на сигурност и хигиена на работното място. Трябва да се вземем предвид също така и различните фактори, които способстват жените да продължат своята дейност по поради сезонен характер на работата или вследствие на някакъв вид злополука. Трябва също така да се гарантира участието на жени в консултативните а, органи, както и в различните органи, взимащи решения, било то частни или обществени. Като испанка с горност мога да заявя, че моята собствена страна взе мерки в тази насока и в момента Испания е истински пример за фактът, че жените могат да се организират и да постигнат напредък и да защитават своите права, включително и в много трудни отрасли, като например събирането на черупкови на европейско равнище, е важно да се вземат предвид всички различни елементи, с които разполагаме, с, с включително елементите, идващи от различните доклади на МОД. Непрестанно се говори за ам, равенство на достъпа до работа и равенство за заплащане. Това са много важни елементи, които трябва да се вземат преди при изключването на споразумения с трети страни. Тук много важен въпрос е свързан с а, здравето на жените работещи в отрасъла. Струва ми се, че тук все още не разполагаме с необходимата информация. Трябва действително да се, да се занимаем с здравословното състояние на жените, в частност на жените, които работят в сектора на събиране на черупкови или също така на жените, които поправят мрежи. Резолюцията прието от парламента на 12 септември 2012 година гарантира признаването, както социалното признаване, така и признаването от правна гледна точка на ролята на жените в сектора на рибното стопанство. Жените трябва да се възползват от същите права, като, както и мъжете, трябва да има същото заплащане и същите социални права, с каквито се ползват мъжете в включително и самонетите лица и съпрозите. Още веднъж ви благодаря за присъствието и участието в днешното изслушване и се надявам, че при официалното представяне на доклада по собствена инициатива ще ви го представим, в, в, ще представим нашите предложения в повече подробности, а днес ще се радваме да чуем вашия принос. В заключение, Бих искала да ви уверя, че за мен беше истинска привилегия да мога от самото начало да се ползвам от подкрепата както на моята политическа група, така и на комисията по рибно стопанство на парламента. Благодаря ви. Думата има господин Рау Ромева. Благодаря ви много, господин председател. Аз ще бъда също много кратък, защото съм много съгласен с това, което каза колегата Долорес. Не само, че съм съгласен с това, което тя каза, но също така искам да, отдая, да отдам дължимото на нейната работа и на работата, извършена от колеги преди нея. Това е още една стъпка напред. Разбира се, и времето е много подходящо, защото точно сега обсъждаме Европейския фонд за рибарство. За мен е голяма привилегия да мога да проследя този дебат от две различни гледни точки. От една страна Комисията по въпросите свързани с правата на жените и Комисията по рибарство. Тези две неща се допълват чудесно. Има един важен въпрос, който трябва да разгледаме и това е въпросът свързан с така наречената невидимост, както аз бих я е нарекал. А много ме е интересно какво ще кажат нашите гости те дойдоха тук, за да ни разкажат своите ситуации, така че може би по-късно и накрая ще можем да зададем и въпроси. Благодаря ви. Благодаря много, господин Румева. И така, нека започнем с участниците в панела. Първият ни говорител е госпожа Катя, Катя Франгудес от университета в Западен Бретон. Тя ще говори за жените в европейското рибарство. Наистина бих ви приканил да вземете думата, госпожо оратор, защото нямаме много време. Госпожа Франгудес. Бъжур. Е... Добър ден. Аз за мен е удоволствие да присъствам не в тази зала, но в тази институция за втори път, за да говоря за положението на жените. Първият път беше през 2008 година, сега 2013, да преценим какво се е случило за тези 4 години. Искам да ви благодаря, защото Европейския парламент е единствения, който е изработил два доклада върху ролята на жените в риболова. докладите се спират на четири точки. Е, първо, състоянието на статистиката на риболова в Европейския съюз и отражението на тази статистика върху признаването на ролята на жените и на тяхната работа Ролята на съпругите или на по-младите сътруднички, както и на сподвижниците в живота, е, които помагат или е, за семейното стопанство на съпрузите или на партньорите си, а е, също така мрежите на жените в Европейския съюз – какво е, се е случило от 2008 година до сега, какво е направено, какво сме постигнали и какво сме загубили от 2008 година до сега, защото не може да се каже, че само сме печелили, също така сме и губили. А също така, как се развива е, ролята на жените в е, общата риболовна политика. В началото аз изпитвах дълбоки резерви към статистиките, защото през 2008 година имаше много малко статистика, много трудно можеше да се оцени колко жени работят в риболова и, както виждате, на първо време ще ви запозная с статистиките в целия свят. От 45 е, човека, които работят, 45 е, милиона, които работят в риболова, според цифрите на ФАО, около 12% са жени, 12% от е, заетите в отрасъла са жени. Може да се каже, че в Европейския съюз, за разлика от казаното току-що, 12,6% от жените работят в рибното стопанство. А под рибно стопанство разбираме и улова и преработвателната промишленост и рибовътството. Е, тези е, данни са събрани вследствие на проведено от нас упражнение. Е, това са всъщност данни от Евростат. И когато потърсите данни в Евростат, намирате статистики за определени държави, но не за всички държави членки. аз после ще правя критики и е, искам да кажа, че от 2008 година до сега, благодарение на е, е, общата мрежа за събиране на данни за риболова, ние успяхме да съберем статистики, които не учитат пола и които всъщност отразяват ролята на жените в риболова. Е, в е, статистиката от е, СТЕСФ виждаме, че 28% учените работят в селско стопанство, а 56,6% работят в преработвателната промишленост. Докато за улова нямаме статистики. Просто защото статистиките, които отчитат пола, се прилагат само за селско стопанство и за преработвателната промишленост, но не и за улова. Ето, можете тук е, да видите европейските статистики, е, които се предоставят от Евростат. Виждате, че има държави и членки, които предоставят данни, а други държави членки не предоставят данни. Понякога държавите членки предоставят е, статистика. Първо, не е задължително да се отчита пола. понякога се предполага, че е, всъщност работят повече жени, отколкото мъже. Е, така че е, от, от общия брой, всъщност общия брой е по-голям от броя на мъжете, което ни кара да мислим, че разликата е жените. Тук е, са данни от Евростат. Тук са поставяме данни от различни източници е, и виждаме, че в риболова 3% от работната сила са жени, 32% в рибовътството и 67% в преработвателната промишленост. Също това е съчетание от два източника. Така че е, е, изводът е, че европейските статистики са крайно удовлетворителни, поне така беше през 2008 година. Е, ние имаме е, данни само за 14 държави членки. И, е, както току-що казах, общия брой на зетите в отрасъла е по-висок от броя на мъжете, така че се предполага, че разликата са жени. Сега, както казах, СТП вече стават задължителни статистиките, които учитат пола. И продължавам да казвам, че за селско стопанство и преработвателната промишленост се очита пола, но не и при улова. Така че държавите членки, които са предоставили статистики, четири от тях изобщо не са предоставили национални статистики, две държави членки посочват колко мъже са заети в отрасъла това е състоянието на статистиката за Европейския съюз за 2013 година. Тоест, има още много какво да се направи, е, може да се е, напредва и може да се помисли е, как можем да подобрим качеството на статистиката. Има много неща, които са направени в МДСФ може би трябва да се помисли за други социални показатели. За сега единствения показател е заедостта. Това е единствения социален показател в Европейския съюз за рибното стопанство. Вече виждате, че статистиката не е, е съвсем точна. Така че е, е, възниква въпроса, дори при положение, че има само един показател за общата мор, е, за общата политика на риболова, пък не се знае какви данни се получават. Сега говорим за съпрузи, за сътрудници, сподвижници в живота, както при риболова, така и в селското стопанство. Не мога да говоря пространно. Обикновенно е, това е работа, за която не се заплаща, обикновенно е, не се декларира. Жените вършат е, много работа. Това са традиционни задачи на жените, примерно административни задачи. Всичко, което се прави на сушата, се прави от жени. Връзки с е, е, ведомства, банки, синдикати. Това е работата на жените, били те съпрузи или сподвижници в живота. Много често жените просто продават рибата по пазарите, или на други места, или поправят мрежите, е, или почистват мидата, или я опаковат, а напоследък им се възлага и друга отговорна задача. Това е разнообразяването на е, предмета на дейност. Тъй като доходите от риболова не са достатъчни, жените трябва да разнообразяват дейността и както вече се каза, понякога е, жените работят в малки преработвателни фабрики, в е, ресторанти или подготвят е, готова храна. Понякога стават и екскурзоводи, организират педагогически посещения в националното си стопанство, производство или на щандове, като в Галиция или в Италия, така наречения пескатуризм. Жените са навсякъде и настоявам на това, Обикновено жените поемат инициативата за подобни дейности. Обикновено, те, както самите те казват, се спира на пристанището, когато се разтоварва рибата. Там свършва работата на мъжете. И точно това трябва да се подкрепи. Ние трябва с общата си политика в областта на рибното стопанство да подкрепяме именно това. Е, пак казах, те нямат определен социален статут в е, много държави. Е, има европейска рамка, която предвижда възможност за предоставяне на статут на тези жени, е, има е, страни, които са е, транспонирали Европейската директива в националните си правни режими, но на практика много малко страни прилагат, прилагат Прилага тези, е, тези директива, дори и да е влязла в националното законодателство. Е, по силата на директивата, всяка държава членка трябва да съобщава на Европейската комисия дали новата директива от 2010 година е транспонирана в е, националния правен режим – в момента е, всички държави членки са е, се учели, че са транспонирали директивата, с изключение на тези, за които е, са предвидени изключения. Има четири страни, които са поискали продължаване на срока за някои членове от директивата. Но, както вече казах, дали след като дадена директива се приложи в а, а, национален закон, значи ли това, че тя се прилага на практика? Значи ли това, че жените придобиват все по-често статута, който им се предвижда по европейско право или по национално право? Ще посоча пример от Франция. От 1998 година този статут е предвиден. Е, през 2008 година е, този е, статут, подчертавам, се приема доброволно. И се оказва, че през 2008 година статута на млада сътрудничка стана задължителен и вече виждаме развитието. Развитието се оказа много по-бързо през последните пет години, откакто е, стана задължително жените да е, получат определен статут. Обаче Франция не е пример. В е, други държави членки има други начини, по силата на който жените придобиват статут. Например, в Португалия жените се декларират в корабните дневници, дори и да не получават трудово възнаграждение, но за това пък е, имат социални осигуровки. Те получават социален статут, за да бъдат социално осигурени, е, да имат право на професионално обучение, е, за да имат връзки с представителите на съсловието. Е, само по този начин е, тези, които работят с стопанство и в риболова, могат да участват в професионални организации. Именно е, поради това младите сътруднички настояха да получат статут и това се отнася и за други държави членки, като Гърция, Италия и така нататък. Сега Мога да отправя няколко статистики, които да бъдат задължителни. Статистика за заетостта при, е, е, е, пак казвам, че през 2013 година не може в Европейския съюз да нямаме статистика възоснова на пола. Възрастта. Защо не и възрастта? Защото ние не знаем възрастта както на жените, така и на мъжете. А това вече става сериозно. Не знаем каква е степента им на образование. Ако искаме да има държавна политика, по хикс или Y причина трябва да се знае каква е възрастта на населението, заето в този отрасъл. И е, заради това за трите подотрасъла трябва това да бъде задължително. Е, о, за трите подотрасъла на улова, рибното стопанство и преработвателната промишленост. Е, е, е, в някои държави членки, например в Франция, има такава статистика. Трябва просто да им я поискате. Може би са готови да я предоставят, макар и да е непълна. И третия въпрос е, се спра. Приканва ви да прочетете целият доклад и препоръките. Това са организациите на жените. В Европейския съюз има два типа организации. Има организации на жени, които участват в улова това засяга всички страни. В някои страни е, жените се регистрират направо като рибари, като например във Франция, докато в други страни не е така. И е, примерно е, в Испания, в Галиция, основно в Галиция, жените не се регистрират. А освен това има организации в Европейския съюз, които обединяват съпругите, партньорките на корабособствениците и на моряците, защото ние много често забравяме моряците. Така че тези групи от организации искат да имат достъп до взимането на решения, социалните осигуровки, както вече казах, и е, обикновено е, такова искане означава да се е, признае участието им е, в е, рибното стопанство. Не искам само да кажа, е, че е, съпругите е, на рибарите не са членове на организациите на мъжете. Те си имат самостоятелни организации. Отново, значи, е, те е, са отстрани и тези организации се борят за признаването на правата на жените, за равенство в рибното стопанство, за да станат видими жените и най-вече за да се увеличат техните познания чрез обмен между самите жени, между страни и между жени от различни страни. Проблемът на тези организации, включително и когато жените се занимават професионално с риболов, например в Галиция, е, е добре те да попаднат и в организациите на мъжете. Вижда се, че има липса на опит за управление на организациите и е, е, виждаме липсата на опит. Ако се прецени, да кажем, че дадена организация работи по-добре от другите, се вижда, че няма опит, няма е, ръководители, няма подновяване на ръководния състав и може да се мисли и по този въпрос, да се види как е, да се напредва. Като основен проблем, разбира се, си остава липсата на средства. Е, виждаме, че е, в някои организации, които са по-местни, в някои страни получават е, повече средства, защото е, общините е, финансират частично тези организации. Колкото по, на по-високо ниво се стига национално или европейско, толкова по-нищо не се получава. Тук в Европейската комисия, в парламента, на предишното изслушване за жените, е, това беше обещано е, беше обещано и по стратегията за равенство между мъжете и жените. Е, в приложението се настоява за изграждане на мрежи, но за сега само една държава чрез Европейски фонд подкрепя такава мрежа. Това е Испания. Докато в другите страни за сега не е направено нищо, т.е. ние сме за сега на кота нула. А пък в Испания се обединяват всички организации в областта на морското стопанство. Не знаем обаче дали са организации на жени. А, освен това да не забравяме, че мрежата е създадена от Министерството от горе надолу, а не отдолу нагоре. Сега, следващия проблем е по е, съвместната политика в областта на риболова. Имаме АКТА, това е европейска мрежа, която обединява организации е, на е, съпруги, а също така организации в Галиция. Тя съществува от 2006 година. Тя активно лобира в европейските институции и може да се каже, че Зелената книга за реформата на общата политика изобщо не споменава жените. Жалко, защото правото е, да участваш в е, е, рибното стопанство е от полза за жените. Е, защото знаете, че е, корабите функционират чрез квоти. Без квоти няма кораб, докато жените, съпрузите нямат е, достъп до квотите, защото кораба принадлежи ли на корабособственика или на този, който лови рибата. Жените нямат никакви подобни права. Да, мисля, че доста говоря. Сега четвърт ОС споменава жените. Има доста пасажи, където споменават жените, но трябва да се отиде малко по-далеч, ако се прецени опита на Европейския фонд за риболова, какъв път е извървян до сега. И виждаме, че е, отражението на този фонд върху жените е маргинално положителен. С други думи, е, казано на обикновен език, е, почти равно на нула. Е, в момента се оценява резултата от Европейския фонд. Ние няма да е, кажем какви са резултатите по е, четвърта ОС. Знаем, че Фарнет, който управлява е, четвъртата ОС по Европейския фонд, е организирал прояви, инициирал е дискусии между жените но е, това не означава, че се взимат предвид организациите или независимите организации на жените, които участват в морското стопанство. Аз съм е, направила кратко проучване, за да се уверите в резултата от е, Европейския фонд. За съжаление, има само 55 кораба, които са участвали в проучването. Ето тук виждате на таблицата какво е отражението е, по ОС 4 върху жените във всички страни. Е, има някои местни е, местни групи, които не са отговорили на въпросите. И за да има резултат от този европейски фонд на реално и практично ниво, трябва първо да се привлече вниманието на хората. Англосаксонците го наричат gender mainstreaming, т.е. равенството на половете да бъде в центъра не само на европейските чиновници, но и на националните чиновници, да разберат какво означават жените, да видят жените, Обикновено никой не вижда жените, те навсякъде са невидими, с изключение на Испания. Това е единствената държава, която е, доказва, че обръща внимание на жените. Трябва да се изработят е, е, показатели, за да се оцени въздействието на различните структурни фондове. Е, от самото начало трябва да се посочат показателите, за да може по средата на пътя да се е, види е, как се отразило това на жените за да се прецени изобщо реалното отражение на фондовете върху жените. Съжалявам, че говорих дълго. Благодаря ви. Благодаря ви. Запознахме се с един много изчерпателен доклад. Благодаря ви за изложението. А сега преминаваме към следващите трима оратори. Пак ви припомням, че времето ни е доста ограничено. Бихме искали всички да могат да вземат участие в разискването. Мисля, че е важно и членовете на парламента да имат възможност да дадат своите въпроси. Затова отново ви, каз... ви моля да се придържате към отреденото ви време. А сега давам думата на госпожа Чапела Перес, която е ръководител на отдела по социално-економически въпроси в областта на рибното стопанство на технологичния център на морско дело в Испания. Моля, споделите, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да ви представя гледната точка на един изследователски център, Бих искал да започна с едно положително послание. Да, пътят пред нас е много дълъг и много неща трябва да бъдат постигнати. Но вече години наред Работя по, работим по въпросите за място на жената в рибното стопанство и внезапно този въпрос започна да привлича доста повече внимание. Така че аз съм доста оптимистично настроена, ако погледнете какво е положението на жените в Галиция, в частност жените, които работят в сектор на събирането на черупкови, виждате, че жените се значително подобриха своите положения, те получават доста по-голяма заплащане в сравнение с миналото, в някой път в някои случаи дори по-високо заплащане в сравнение с мъжете. Така че да, чакат ни още много работа, но ако погледнем какво се случваше в миналото, тогава жените само събираха, така да се каже, самата продукция, а мъжете взимаха всички решения. Ние от своя страна организирахме редица срещи с представители на отрасъл и винаги единствените участници на тези срещи бяха мъже. Днес обаче нещата се променят, все повече жени представляват жените в отрасъла и тази тенденция отразява промената не само в отношението, но и променята в реалността на този отрасъл. Също така се повече жени вземат ръководни постове в ресорните министерства. И така жените имат все по-важна роля в всички отрасли, в рибовътството, в преработващият сектор. Жените също така играят все по-важна роля в организацията на отрасъла, включително и в Асоциацията на рибарите на Галиция, например, в асоциации, които в миналото бяха резервирани само за мъже, но а, които сега допускат все повече и повече жени в редиците си. Жените също така играят важна роля в иновациите и предприемачеството. Те създават а, компании в редица части на Испания, играят важна роля в диверсификацията на отрасъла. Жените също така вземат се по-важна роля в управлението на сектора и се занимават с, активно с опазването на крайбрежните райони, чрез участие в различни организации. А сега бих искала да ви представя някои от характеристиките на жените в, в, в, в сектора на риболова в Испания, които могат да послужат за пример на жени в други държави членки. Както вече казахме, от гледна точка на статистиката трябва ни трябва истинска промяна. Жените имат нужда от по вече обучения имат нужда от различни програми, които да се състочат върху мястото на жените в общностите на рибарството. И именно това се случи в Галиция. Те, жените в този регион, създадоха много силни, много устойчиви организации и тази устойчивост спомогна и за създаването на истинска мрежа от органи... между самите организации. Ще се спра някои от данните, споменати вече от ораторите преди мен. Много от занимаващите се в, със събиране на черупкови в региона се, са жени. Както виждате, три, около 3800 жени се занимават с тази дейност. Но при традиционните риболов данните са много по-различни, тъй като според данните за греци 4% от рибарите по корабите са жени, но на практика говорим за само две жени, които са на борда на риболовни кораби. трябва да вземем предвид и други жени, жени с високо образование, например, които също биха могли да работят на борда на рибовни кораби. В контекста на кризата обаче и изобщо, когато се стигне до реален избор на между мъж или жена за участие в екипаж на даден рибовен кораб, обикновено кълбособствениците предпочитат мъжете през жените. Както виждате, подобна е тенденцията при е, рибовътството. По принцип повече мъже работят в сектор, отколкото жени, но по отношение на техниците в отрасъл се забелязва обратната тенденция, т.е. повече жени, отколкото мъже. Как направихме по ролята на жените в а, отрасла? На първо място, чрез сътрудничеството на властите на всички равнища. Тук говорим за пряка подкрепа от страна на длъжности лица, на членове на държавната администрация. Говорим за хора, които активно насърчаваха жените да се организират беше създадена и съответната правна рамка, както вече споменахме. А също така, когато жените в даден регион виждат как жени в други региони успяват да постигнат своите цели, това ги окоръжава и по този начин има много много, много обмен на опит чрез програми като Equal, Interreg, социалният фонд. И тук стигаме до важната роля на изграждането на мрежи. Жените в Галиция и в частност жените работещи в събирането на черупкови много добре се справиха с изграждането на мрежи между организацията си и този модел беше прехвърлен в други региони, като например страната на баските, и а, на практика подобни мрежи се появиха из, навсякъде из Испания. Сега се прави опит за създаване на обща мрежа из цялата страна. И това наистина е един прекрасен пример за това как а, примерът на един регион се превръща в пример за подражание на друг регион и този сме свидетели на един положителен ефект на доминото. Няма да се спирам на важната роля на Европейския фонд за рибарство в подкрепа на жените. Имаше редица проекти в тази насока, но предполагам, че експерт на Пъстата комисия ще ви запознае по-подробно с тези проекти. Аз бих искала да се спра на два проекта в Галиция, На първи място са събиращ, жените, които събират черупчести в Аньон. Това са жени, които не просто да се организират в рамките на своята отрасъл, но и да диверсифицират своята дейност. И така те започват да работят по цялото продължение на веригата, започват от самото начало, т.е. отглеждане на черупковите, след което работите в края на веригата, чрез преки контакти с ресторанти, на които продават своята продукция. Също така работят и за промоция на своята дейност чрез кампании за запознаване на децата в училище, например. Те жени се занимават с събиране на миди главно и благодарение на техните усилия средната цена на мидите е от 5 евро на килограм в Галиция, но в в населеното място, където живеят тези жени, където са, изгод... са организирали своята дейност, цената на килограм миди е 9 евро на килограм. Ще ви запозная и с един друг проект, който също е известен, може би, за вас. Това е проектът Perseverus. Това е група от жени, които също успяха да разнообразят своята дейност – в миналото те събираха черупчести, а сега вече започнаха да, се, да се занимават и с преработка и с ам, производство на паста, на пастет от а, този вид а, миди. Председателката на тази организация беше човекът, е, който създаде цялото начинание, заедно с е, още две местни организации. В другите две организации мъже са начало на проектите, но в е, своята организация тя ръководи проекта. В миналото различни проекти, изготвени от мъже, са се проваляли, но проектът на Сузана беше обечан с успех беше създадена компанията 27 Perseverance и тази организация наистина постига отлични резултати. Сузана положи огромни усилия да се пребори с а, всички стереотипи срещу жените. Тук на екрана виждате една статия публикувана в пресата. И а, всъщност вместо да се спре на самия проектът Персебейрас, който беше ръководен от а, жени, а, в пресата всъщност се използваше друго име, всъщност името, което на испански означава събирачи на черупчести в мъжки род, а не в женски род, както името на въпросната организация. Както виждате, жените наистина могат да играят много важна роля в този отрасъл, тъй като те имат невероятната способност да вдъхновяват своите сътрудници. Те също така имат много нови, свежи идеи, винаги са отворени към нови предложения, ръководят различни проекти с други жени, винаги са готови да споделят своят опит и винаги с интерес възприемат възможностите за разнообразяване на дейността. А сега няколко думи за предизвикателствата. На първо място е гладкото, гладката приемственост между поколенията. И тук не говорим само за жените. Трябва да се гарантира последователността в отрасла и се надяваме новият фонд да гарантира тази приемственост. Жените продължават да са жертва на дискриминация на работното място. Вече каз, беше спомената нееднократно липсата на достатъчно надежни статистически данни. Трудно също така за жените в отрасъла да намерят добро равномесие между семейен и професионален живот. Това е проблем за всички жени, но в отрасъла на рибното стопанство проблемът е още по-тежък. Също така трябва да се засили и присъствието на жени на ръководни постове. Дори и Ватикана заговори за увеличаване на ролята на жените колко важно е то. Какви са препоръките ни? На първо място трябва повече обучение за жените във всички отрасли, свързани с гъмто стопанство. Трябва да се организират повече семинари и конференции. Трябва жените да могат да, се, да участват активно в е, съпътстващите рибното стопанство дейности, като например опазването на крайбрежните региони в Греция има регионална регионален консултативен съвет е, и в, в който участват немалко жени. Трябва също така да засили мястото на жените на местно равнище. Това ще бъде възможно чрез новият фонд и се надяваме, че с него да има възможности за отпускане на преки помощи за подобни проекти. За бъдеще трябва да освоим максимално средствата по Европейския фонд за морско дело и рибарство. Трябва също така да се работи и за по-добро сътрудничество между научните среди и сектора на риборството. И накрая бих искала да и дам примера с една жена, занимаваща се събиране на черупчести в Галиция. На въпроса е защо тя е подала молба за проект по местните, в рамките на местните групи за 10 в областта на рибарството и тя отговор, от неговият отговор беше, че винаги трябва да има някаква цел, трябва да има план и че трябва да се използва всички налични възможности. И тя самата твърди, че е успяла да подобри заплащането и да увеличи достоинството на жените в отрасъл. Благодаря ви. Катарина. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Визоцка, която представлява рибарската общност в град в Полша. Благодаря за това, че ме поканихте на този много важен дебат в Европейския парламент, който засяга ролята на жените в рибарския сектор. Аз и съпруга ми сме собственици през последните 20 години на 70-метрова риболов, риболовен кораб, извинявайте, който беше наследен от бащата на моя мъж. Ние се занимаваме най-вече с лов на треска и няколко други видове. Що се отнася до ролята на жените в рибарството и в контекста на общата политика в областта на рибарството, трябва да помним, че рибарството съществува само ако има риба. Ролята на жените в този важен сектор на економиката е от изключително значение. Въпреки това, реформата се счита за фиаско по отношение на Балтическо море, защото то е затворено море и според националната морска организация представлява една много чувствителна екосистема. Ето защо рибарите в това море са изправени пред една катастрофа. В крайна сметка, общата политика имаше за цел да защити рибарството в такива защитени екосистеми. Искам да поговоря малко повече за въпросите, свързани с рибарството и с а, някои части от общата политика в областта на рибарството. Към момента подхода към въпроса, свързан с Балтийско море, е довел до катастрофа. Става въпрос за културна и економическа катастрофа. Един мой колега, полски Рибар вече говори за вредите нанесени от индустриалното рибарство. Той каза, че подобряването на този тип рибарство, индустриалното рибарство, ще доведе до катастрофа в Балтийската екосистема. Тогава никой не го чу. Това, което ние казваме сега, е, че треската в Балтийско море намалява своята телесна маса. Можем да го докажем. Днес Балтийската екосистема беше унищожена от изключително тежко и сериозно рибарство в индустриални размери. Рибите не могат да получат достатъчно храна и губят от теглото си. Европейската комисия не прави достатъчно. Тя се опитва, бих казала, да замаже нещата заедно с лобистите. Това, което се случва, са едни изключително тежки последици, които ще окажат своето влияние върху всички аспекти, върху аспектите свързани с околната среда и върху културните аспекти, свързани с рибарството в Балтийско море. Ще окаже своето влияние върху рибите, върху бозайниците. Големите риболовни кораби използват своето уловно оборудване без да се съобразяват и без да прилагат количествен и качествен контрол. Европейския съюз е регулирал, е всичко в Европейски съюз, включително и цвета на флаговете, под които плуват тези кораби. Така че единственото, което можем да заключим е, че именно общата политика в областта на, селско, в областта на, риб, на рибарството е довела до тази катастрофа. Има многобройни примери за лошо управление от страна на Европейската комисия във връзка с рибарството в Балтийско море. Искам да спомена регламент 169 от 2008 година. Според него част от определените рибни видове се изключват от задължението за докладване. Това означава, че общо количество уловена риба всъщност не се отразява в статистическите данни и в данните от докладите. Освен това, лобистите на индустриалните риболовци са постигнали следното. Използват се определен вид оборудване за рибарството, което е намалило много запаса от треска и други рибни видове. 1,6% от заетите в този сектор, сектора на рибарство в Балтийско море, са жени. И заради това неконтролирано прекомерно рибарство на пелагични рибни видове. А пелагичните е, риб, е, рибни видове все пак са храната, с която се хранят треската. Вследствие на това беше решено да се направи една програма, да, с която да доведе до спасяване на треската. Тази програма обаче се провали. Бяха подкрепени норвежките ферми за развъждане на риба, вместо да се подкрепят истински мерки за запазване на треската. Европейските рибарски предприятия са в агония. Можем да попитаме министерствата в различните страни, които да ни дадат данни по отношение на нивото на извършвани риболовни дейности. И така, действията, които се предприемат, са предвидени по такъв начин, че да гарантират, че европейците няма да видят какво всъщност се случва. През 2014 година се предвижда увеличение с 59% и това е още един пример за такова лошо управление. Узнал е за зрубнова. Европейски парламент също е отговорен за това лошо управление. Доклад на ваш колега твърди, че този план е балансиран и подходящ. Какво ще кажете сега на рибарите и жените, които работят в този сектор – които трябва да разгледат много сериозно последствията от катастрофата в Балтийско море. Индустриалното рибарство в Балтийско море ще доведе до изчезването на рибите. Усилията, положени във връзка с улова на пелагични видове, трябва да се намалят. Помолихме различни организации да разгледат тази ужасна ситуация и да посочат кой е виновен за ситуацията. И сега можем да видим, че всички се опитват да прикрият реалната ситуация. Съвсем скоро обаче всички рибари в Балтийско море и в други страни ще говорят за това. На 11 и 12 октомври имаше среща на рибарите, която се състоя в Париж – Става въпрос за рибарите, които използват специално подбрано оборудване за риболов. Нека се надяваме, че Международната организация на рибарите, които се занимават с древномащабен улов, да нека се надяваме, че а, това ще доведе до реализацията на истинска реформа към момента. Всички усилия, които са положени, са довели до намаляване на храната, която е налична за рибата треска. Надявам се, че за в бъдеще нещата ще се променят. Благодаря ви. Благодаря. Ние всички можем да се съгласим за това, че има проблеми в Балтийско море, но за съжаление вие не говорихте за жените, говорихте за Балтийско море. Аз обаче мога да ви уверя, че и в двата случая нашите комисии са компетентни по тези въпроси, така че приемаме това, което имахте да ни кажете. Сега ще дам думата на госпожа Барбара Роденбург Герцема, която се занимава с риболов в Нидерландия. Заповядайте. Първо, бих искала да ви благодаря за предоставената ми възможност да участвам в днешното заседание. Аз се зададох въпроса, защо жените е, са толкова невидими в риболова. Е, специално за Холандия смятам, че обяснението се съдържа в това, е, че жените често е, работят в е, традиционен риболов, който е дребно мащабен. Мъжете и жените работят е, заедно, както на риболовните кораби, така и на сушата. А от друга страна, подобен риболов вече почти не съществува. И за да ви запозная до край с положението в Холандия, ще ви покажа някои диапозитиви. Тук е, имаме рибари на плажа с мрежи, с това е улов на черупчести. Това е изключително тежък труд. Броя на рибарите е чувствително намалял. Е, тук е, виждаме риболов е, отново с мрежи. Тук виждаме мрежата как се спуска по течението и после трябва много бързо да бъде дръпната защото ако бъде отнесена от течението, фактически ще се отдалечи на метър и половина от кораба. Тук искам да ви покажа и садкови задграждения – в е, стария регион Заодензее много рибари си служиха с садкови заграждения, е, особено е, за улов на аншуа. Но запасите от аншуа почти изчезнаха. Тук виждаме риболов с въдица в Северно море. се лови костур, а, а тук е вашия скромен слуга. А, тук се събират черупчести и тук се сблъскваме с същите затруднения аз искам да изразя близостта на възгледите си с преждаговорившата, която се възползва от възможността, за да говори за проблемите. Защото проблемите на жените, които се занимават с риболов, са свързани с проблемите на риболова по принцип. Заплахата към риболова е все по-тежка. Тя се отнася за дребномащабния риболов нарушават евросистемите, рибните запаси намаляват, все по-малко риболовни лодки има, изграждат се диги, изграждат се язовирни стени, въобще морето се ограничава. Това пречи на движението на рибните потоци. Трудно е, е да се определят е, и традиционни правила, когато се знае кой какво точно лови. Ние трябва да изневеряваме на традиционните техники. Виждаме, че има и рибари, които идват отвън и които не спазват е, традиционния риболов, добре познат на рибарите в нашата страна. Не, има освен това и е, забранения достъп до е, значителни риболовни райони. Например, в Бадензе е, традиционният риболов е, понякога е, е, се ограничава само в е, плитки води. Понякога те пресъхват. Това е свързано и с природата на Загензе. Природата е чудесна. Много прелетни птици гнездят там, но тези места, които са отредени за традиционен риболов, а това е от жизнено значение за традиционния риболов, защото риболов е тръгнал именно от там и е, тези места, които са люлката на риболова, сега са забранени за риболов специално съоръженията за миди, за друго за други риболови, риболовни дейности всъщност отнемат всякаква възможност за риболов и реално в момента няма традиционен риболов. Не, На ограничени са правата на улов. квотите обикновено се раздават на външни лица и далеч не малките общности от е, рибари се възползват от тях. Особено в периферните райони, където парите са малко, изчезнаха доста дейности, свързани с риболова, в е, полза на региони, където хората са по-заможни и които имат е, възможност да платят повече пари, за да получат разрешения за риболов. В Нодерзе трябва да кажем, че, например, е, тюлените е, много е, се наплодиха и, и те бяха почти на изчезване преди 50-ти на години. Днес виждаме, че и рибарите, които вече са много по-възрастни, са е, на изчезване. Така че е, е, за жените се очертават мрачни времена много често жените играят много важна роля, не само защото работят с мъжете ни при улова на рибата, в домакинствата, на корабите, в преработвателната промишленост, в продажбата на рибата, но жените се чувстват отговорни за, за приятната атмосфера в семейството те полагат много усилия, за да поддържат надеждата и изобщо да поддържат семейното огнище, да се грижат за децата. Според нас мъжете страдат от настоящето положение, те се опитват да се справят с проблемите, е, те се опитват да осигурят бъдещето на риболова, докато жените, съдейки по това, което чух тук и това, което самата аз преживявам, жените е, са заети преди всичко с е, търсене на нови възможности, те се опитват да създадат нови контакти, Например, опитваме се да влезем във връзка с различни общности на рибари в Холандия да осигурим възможно най-кратка верига за превоз на рибата, ако е възможно да организираме и преки продажби. Ние трябва да поддържаме и контакт с хората, да ги караме да дадат риба. Това изисква енергия това дава възможност на нашата професия да стане по-видима, е, да стане по-известна. Е, въпросът не е само финансов, е, въпросът е и нравствен, въпросът е и етичен, защото за нас качеството на продукта е много важно и ние настояваме на него. Например, ние се опитваме да продаваме риба направо в центъра на Амстердам – е, всяка сутрин идваме от севера и продаваме в центъра на Амстердам рибата ни. Е, и ако хората харесат рибата, е, това ще се утвърди като практика. Мисля, че чрез подобни инициативи се засилва ролята на жените. Освен това трябва да се говори за риболоба, трябва да се сподели любовта към тази професия и по този начин ще изиграем все по-голяма роля. Председателят, благодаря на госпожа Боденбург, за първ път е, изказващ се, е, се вписа във времето си. Сега трябва да пристъпим към е, обмен на мнения между депутатите и гостите. Но, тъй като нямаме време, предлагам да изслушаме първо всички гости и след това да отделим време за въпроси и отговори. Мисля, че по този начин ще се справим с това, че времето не стига. Сега пристигаме към втората част. Това Давам думата на госпожа Моника Барш от Европейската мрежа за риболовни зони, която ще ни говори за участието на жените в ОС 4 от Европейския фонд за риболов. Имате 8-9 минути. Много ви моля да спазите времето си. Много ви благодаря за тази възможност да се изкажа в рамките на това изслужване. По възможно най-съкратен начин ще ви представя ОС четвърта от настоящият Европейски фонд за рибарството. По-конкретно ще ви представя накратко ОС четвърта. Нееднократно чухме за нея и за приносът и към мястото на шината в нали, риболова. Така че съвсем накратко ще ви представя ОС четвърта, след което ще ви дам няколко конкретни примера за проекти, които са финансирани по ОС 4. И така, какво е ОС 4? Тя тази ос предвижда териториален подход за справяне с някои от предизвикателствата в отрасла на риболова. Този подход за първи път се въведе в настоящият програмен период. Няма да се спирам подробности на всички предизвикателства. Всички знаем кои са основните предизвикателства, по които е изправен отрасла на риболова свързани с, с, с образованието, равнището на професионално обучение, горивните разходи и т.н. Особеността на действията по ОС 4 е, че те се прилагат от местните групи за дейност в областта на рибарството. И тук бих искала да се спра на ролята на жената в рамките на тази програма, като свързващо звено между отрасла и местните общности, както каза преждеговорящата колега от Холандия. Така че спирам за важна е ролята на жената, както в рамките на самият отрасъл, така и извън него. Както вече казах, дейностите се, проектите се разработват от местните групи за дейност в областта на рибарството. Те са свързани с конкретен район, който се основава на конкретно партньорство. Това партньорство е от обществени и частни заинтересовани страни в отрасла които отразяват особеностите на съответният район. И в областта на отрасъл на риболова предизвикателствата могат могат в някои случаи да са еднакви за мъжете и жените, а в други случаи са специфични за жените, като например участието на жени на ръководни постове. Въпросът е как ще се освоят средствата на местно равнище, за какво ще се освоят тези средства местните групи за действие в областта на рибарството или МГДОР играят важна роля, тъй като те мобилизират хората на местно равнище за разработването на конкретни проекти. Както каза и Катефан Гурис преди малко, от проучването на Европейския парламент става ясно, че 50% от ръководителите на МГТО са жени, а 22% от а, участниците в а, ръководните органи на МГТО са жени, което показва много силно или участие по-силно в сравнение с е, отрасла на риболова като цяло. 29% от стратегиите на МГДО са насочени към жените, а 19% от е, проектите са насочени към жени или са имали жени бенефициари стигна до въпроса за допустимите мерки. Отново няма да се впускам в подробности, но има много богат набор от допустими мерки. Всичко зависи от решението за приоритетите на МГТОР. Целта е да се засилят целият район като цяло или да се случи върху конкретни цели, като например диверсификация на дейността или други конкретни мерки. Всички те биха могли да бъдат финансирани по още четвърта на Европейския фонд за рибарство. В момента има около 300 МГТО, които действат в държавите членки като бюджет е от около 3 милиона евро. Това е средно бюджет на една такава група, но има много големи разлики между групите в отделните държави членки. В някои случаи се стига до бюджет от 17 милиона евро за някои отделни групи. Така стоят нещата на теория. Нека сега да видим на практика с няколко конкретни примера. Като вече казах, е, настоящия програмен период е първият през който се прилага ОС четвърта, но вече сме свидетели на редица проекти. И тук бих искал да се спра на няколко проекта, които благодарстват жените. На първо място са организациите и мрежите на организации в отрасъл, на второ място обучението и на трето място конкретното финансиране тъй като достъпът до финансови средства е един от основните фактори за подобряване на положението на жените в отрасъл на риболовът. Тази финансова подкрепа е необходима както за разработване на различни економически действия, така и за подобряване на качеството на живот на жените като цяло. А ролята на МГДОР е да помага на жените, които може би са в състояние да, да предложат своя проект, а в някои случаи може и да не са. И МГДОР има за им помогна да изготвят своят бизнес план. И така, нека да започнем с организациите и изграждането на мрежата организации на жени в областта на рибното стопанство. Целта е да се изгради една мрежа, която да подобри видимостта на жените в отрасла и да позволи опит, обменът на опит. В Испания, например, има редица от местни организации, които бяха създадени от съпруги на рибари, например, в Андалуси беше създадена такава организация. В Галиция има още по- силна мрежа от организации на жени в отрасъл на гъбното стопанство. и а, други региони на Испания се вдъхновяват от техният опит. В Андалусия беше създадена друга мрежа, която е проект, съвместен проект от 7 МГТО в региона. Става въпрос за мрежата на предприемачите жени, като целта е тази мрежа да подпомага създаването на нови малки предприятия. Както знаете, безработицата е много сериозен проблем в Испания в момента и тази организация помага на жени. Тя е също така показва кратки филми за жени, които са успели да изградят, да създадат своя собствена компания. С като цата, разбира се, е тези примери да служат за вдъхновение на други жени. Вече чухме доста за испанската мрежа на жените в рибното стопанство но участието в различни мероприятия често е свързано с разходи, пътувания и участие на семинари. И тук МГДО отново играят важна роля в е, финансирането на този вид разходи за жените представители на различни организации. И накрая още едно важно уточнение. Съществуването на тези мрежи тази, даде възможност създаване на мрежа за професионална квалификация в Галиция. И така преминаваме към обучението. Все повече курсове се организират навсякъде по Европа. Някои от тях са насочени специално към жените. Сред тях са курсове по ИКТ, курсове по поправяне на мрежи по менеджмент и администрация, а също така имаме и примери за курсове за обработка на кожа на, на риби в Финландия и в Франция. Този проект беше разработен в рамките на Фарне пред няколко години няколко организации от е, жени, работещи в областта на рибарството от Франция, проявиха интерес и благодарение на проекта имаха възможността да заминат е, в Финландия, за да се обучат и сега те разработват този нов сектор на обработка на е, кожи в Франция. И третият аспект е прекият достъп до финансови средства. Много прости проекти, имащи за цел да подобрят ежедневието на жените в сектор на рибното стопанство, могат да се възползват от такова финансиране. Става въпроса за меки за подобряване на условията на труд или за осигуряване на грижа за децата. Сред тях са, например, осигуряване на базисно оборудване, оборудване, което може да замести гъшната обработка при сортиране. Или а, съвсем прости неща, като например осигуряване на съблекални за жените, работещи в отрасъл на събирането на черупчести предвижда също така и антени за бежичен интернет на борда на корабите, които дават възможност на членовете на екипажа да са в постоянна връзка със своите семейства. Към тях трябва да добавим и курсовете за използване на компютър, които отново дават възможност на членовете на екипажа и на семействата им да могат да поддържат връзка по време на плаванията и е създаването на, на служебни столове и на възможности за грижи за деците, които отново са насочени към жените. И стига до въпроса за финансовата подкрепа за разработване на економически дейности. Вече бяха няколко, дадени няколко нови примера. Такива са, например, финансовата подкрепа за, за пряк достъп на продукцията до местните пазари. Тук също имаме пример, прекрасен пример от Испания. Колегата ни обясни как цената на митите се е повишила, защото се подобрило опознаването на продукта на местно равнище. Има и други вид подобни кампании, чиято цел е подобряване на осведомеността на местното население за риболовните продукти и риболовната дейност. И тук отново много често жените са инициатори на този вид опити за сближаване с други отрасли. а има и дейности, които надхвърлят сектор на рибното стопанство, диверсификацията, като например преустройване на рибловни кораби за целите на туризма. Има също така и ресторанти, и малки хотели, например, много семейства, занимаващи с рибарство, с превърнали дома си или част от дома си в малък хотел или ресторант, в който отново работи семейството. А, има и а, дейности, които нямат нищо общо с рибарството. Например, дъщерята на а, един рибар създаде малко кафене, в което да продава сладолет. И това беше дейност, която също беше финансирана чрез средствата за подкрепа на рибното стопанство. В заключение, жените се явяват един вид движеща сила те много често насърчават гъвкавостта и поемат нови инициативи в рибарските общности. Дадохме много примери за това днес. Важно е да се продължава изграждането на организации и на мрежи и подобряване на видимостта на жените в рибното стопанство. Важно е също така жените да участват в ръководните органи на МГТО, защото именно те взимат решение какви дейности ще се финансират в съответната общност. По този начин те могат да разработват съществуващи економически дейности и да инициират нови. Благодаря ви за вниманието. Finalizado esta intervención, pasamos ya al tercer panel. Solo avisarles que tenemos ya media hora para todo el... Ah, mm, eh, благодаря ви. А, сега а, искам да отстъпя председателското място на моя колега. А, той ще председателства третия панел и ще организира дискусията. А, благодаря ви. А, ние не разполагаме с много време и за това искам да приканя всички да се придържат към времето, което им е отредено. Е, няма да ни остане време за въпроси и отговори. Трябва непременно да приключим в 18.30, защото нашите прекрасни преводачи приключват в 18.30. Е, и е, за това давам веднага думата на госпожа Ферагут. Е, благодаря, господин председател. Дами и господа, за мен е същинско удоволствие да се спра на тази важна тема за мрежата от от организации на жени в света по принцип и особено в областта на риболова. Аз е, е, няма да мога да ви кажа всичко, което исках да кажа. Съвсем накратко ще нахвърлям е, някои мисли. До сега много се говори за видимост. Е, каза се, че жените са невидими в риболова. В е, последния доклад на ФАО през 2008 година 48 е, милиона са е, били пряко заети, е, че напълно или частично работят работно време в е, морското стопанство. Е, докато е, днес има доклад, който показва, че 12% от тези хора са жени. Те това означава, че е, те работят официално, получават трудово възнаграждение и са осигурени. Въпреки това обаче има невидим труд. Труда на съпрузите, на съпругите, на майките, на дъщерите, които работят в семейните стопанства. Е, е, а понякога е, те вършат цяла гама от разнообразни дейности, както в семейното стопанство, така и извън него. Просто защото мъжете не са в къщи. И жените като цяло се занимават с връзките с администрацията, с продажбите на пазарите, с професионалните организации, защото мъжът много често отсъства. Тоест, трябва да се гарантира видимостта на тези жени. Днес се каза, че техният основен проблем проистича от това, че те са невидими. Е, До скоро е, те не се ползваха с е, никакво признание. Има европейска директива 86-603, която в последствие претърпяла промени и целта е да се гарантира видимостта на тези жени, като им се придаде е, правен статус. По този начин те ще имат възможност да имат е, социални придобивки, например е, отпуска по майчинство или някой да ги замества по време на отпуската по майчинство, да имат пенсионно осигуряване и дори професионално обучение. Трябва да се има предвид взаимоотношенията в двойката. Е, това се признава от държавите членки, т.е е, е, съпруга или съпругата има достъп до много социални придобивки е, но тази директива не е транспонирана навсякъде. Е, само Австрия и Румъния не са го направили и това е нарушение. Сега, специално за показателите знаем, че няма достатъчно показатели, за да знаем колко жени работят в рибното, е, рибовътството, в риболова или в преработвателната промишленост. Има чувствителни разлики между държавите членки. В Ирландия регистрираните жени са около 30%, докато като в Польша са около 60. И аз за това смятам, че е много важно в момента да разполагаме с достоверни е, показатели, за да имаме е, достоверни статистики за всички отрасли. За момента статистиките са на лице, но е, анализа на данните трябва да бъде единен. Е, да бъде един за всички страни за е, подотраслите на е, рибното стопанство. И трябва данните да засягат всеки отделен отрасъл и подотрасъл. Мисля, че начинът по който в момента данните се събират е интересен и в край на креща ще се постигнат и показатели. И накрая искам да споделя нещо и за организациите на жените. Ние смятаме, че те играят ключова роля. Те могат да бъдат необходим партньор и дори вече са се утвърдили като такъв партньор и играят е, ключова е, роля, за да могат жените да се ползват с е, правата си. Първите организации на жените се появяват в Ирландия и в Норвегия, като първата цел са социалните аспекти на риболова, подобрение на условията на труд, подобрение на комуникацията между мъжете на корабите и техните семейства на брега. От 90-та е, година насам се наблюдава роене на организациите на жените в Европа, като целите е, в е, рядка степен се променят. Обикновено целите засягат основно жените. Исканията обикновено засягат е, оцеляването на отрасъла, е, в последствие се насочват основно към правния статут. Е, тук имаме доклади от различни организации. Ние чухме представителката на организацията от Галиция, на други европейски организации и от изказванията стана ясно, че жените решително отстояват своя труд и е, са твърдо решени да се справят с всички предизвикателства, които е, са изправени пред тях. Тези организации трупат успехи. Можем да поставим ударението върху организацията от Галиция или страната на баските. Тяхната роля е изключително важна. В е, Испания е, целта е тези дейности да станат професионални, защото сега бяха неофициални, съпътстващи. Но основната цел е да се ползваме с основните социални придобивки. Има европейски организации на е, жените, които работят в областта на рибното стопанство. Вярно е, че поради кризата много организации, особено най-малките на местно ниво, не разполагат с достатъчно финансиране, трудно оцеляват, според нас тук беше важно да наблегнем на факта, че е, тези издружения трябва да станат трайни, за да постигнат целите, които споменаваме днес. Това са наши общи цели. Мисля, че накрая трябва да подчертаем и ролята на жените в е, общата риболовна политика. Знаем, че някои фондове все още се обсъждат, е, например Европейския фонд е, за морско дело и за е, рибно дело. Едно от условията е така нареченото условие ex-ante, т.е. условие за равни шансове. Според нас това трябва да бъде задължителна предпоставка за да се получават средства по тези фондове. Друго условие, което е пряко или не пряко свързано с това, са равните възможности, е, особено е, за е, инвалиди, особено ако жените са инвалиди. Това е хоризонтално изискване, това е предварително условие, така нареченото условие ex-ante. Тоест, възможностите за инвалидите трябва да бъдат задължително условие, за да се ползват средства от тези фондове това трябва да се предвиди и в европейската политика в областта на риболова. Благодаря на двете парламентарни комисии за организацията на днешното изслушване. Председателят, благодаря. Благодаря. Аз мисля, че вие съсегнахте основен проблем, свързан с невидимостта на жените. Вярно е, че не само, че жените са невидими в риболова, има и други отрасли, където те остават невидими. Аз е, мисля, че е, това се отнася за всички области на живота в нашето общество. Сега искам да се обърна към госпожа Кристина Скалие. Ще ви дам думата. Благодаря ви. Дами и господа, от години насам се занимавам с рибарските общности в страните, в които се говори португалски език и в частност рибарските общности в Португалия след влизането в бившето европейско комунистическо пространство през 1976 година. В страната основните средства бяха насочени към подобряване на съоръженията на пристанищата. Модернизацията на съоръженията доведе до преразпределяне на задачите между мъжете и жените и това доведе до изчезване на жените от различните дейности преди и след риболова и намаляване на броя на всички на жените, работещи във всички дейности, свързани с риболова. В тази таблица се представят традиционните дейности. Тя е свързана с общността на Назаре в Португалия. И виждате всички дейности от подготовката на корабите през улова до продажбата на риба на пазара, жените имат много традиционни функции, а след 86-та година мъжете постепенно започват да иземат тези дейности. Това обаче е тенденция, която се забелязва не само в Португалия, но и в други страни, като Франция, Ирландия, Холандия, Гърция, Финландия. Всички тези страни са участвали в тъй наречената програма ФАМ или програмата за жените в рибното стопанство и рибовътството в Европа. Знаем, че в по-голямата част от общите препитаващи се с риболов, риболов и рибото стопанство са много важни и за жените. Когато за първи път пристигнах в Мадейра през 1997 година, си дадох сметка, че жените вече не взимат участие в рибното стопанство. Въпреки това, според статистиката от 2011 година има 25 жени, занимаващи се с риболовна дейност. И една жена на ръководен пост. Но а в а, другите и организации, като, например, Организацията на капитаните, организацията на местните рибари не бяха в състояние да ни кажат дори и имената на тези жени. А по отношение на Азорските острови все още има ам, жени в отрасъл, има има 12 жени работещи в риболова и няколко жени на ръководни постове. Тук имате таблица, сравняващ положението между Азорските острови и Мадейра. Виждате, че ежегодно боят на активностите в областта на рибното стопанство, които живеят на място намалява. Португалските власти ни предоставят разбивка на работещите по полове и виждате, че на Азорските острови има 17 жени, които работят в местни малки предприятия и само една в Мадейра. Единственият кооператив в Мадейра посочва, че един от членовете му е жена, но всъщност жената е представена в кооператива от своя съпруг. Освен това, в Мадейра няма нито една организация на жените в областта на рибното стопанство и дори няма организация на жените, занимаващи се с поправка на мрежи, а това е една от традиционните дейности на, а, в Мадейра. Жените из цяла Европа, в Португалия и в останалите страни се запускват с едни и същи проблеми. Те имат нужда тяхното място да бъде признато. И в отговор на техните притеснения, програмата ФАМ създаде Европейската мрежа Актея. Една от целите на тази мрежа е да се насърчава участието на жените в различните организации, консултативни и ръководни органи в отрасъл на рибното стопанство. Друга цел е да се даде по-голяма роля на жените в местните предприятия на всички равнища на взимане на решения. Ето защо основната цел е да има колективни действия на жените чрез създаване на организации в държавите, където няма такива и също така да се насърчи обменът на опит и партньорството, като по този начин тези жени ще допринесат и за изграждането на Европа. Какви са резултатите постигнати от Актея? В първата таблица в ляво виждате, че тази мрежа е създала организации на жените в държави като Гърция и Италия, например. А във втората таблица в дясно виждате, че Актея събира, обединява редица вече съществуващи организации. Но от 2010 година не сам не е организира нито едно заседание на Актея. Ето защо към днешна дата ми е трудно да ви дам по-подробна информация. До какви изводи стигаме? Все още има известна дейност, която се е организира в рамките на ФЕМ, чрез участие на различни заседания, организирани от Европейската комисия по публични изслушвания като днешните или е, организирани в рамките на Европейският фонд по рибарството. Но все още ли... но тази дейност е силно недостатъчна и фактът, че днес в залата няма представители на организацията от Галиция показва, че действително тук има недостиг. Какви са пропоръките ни? Трябва да подкрепяме жените в тяхната дейност, не само чрез създаването на програми за обучение, с цел заемане на ръководен пост, но и чрез конкретно финансиране на проекти за разнообразяване на активната дейност било, например, чрез организации на младите предприемачи или друг вид организации, като съществувате в Португалия. Важно е, че трябва да се създават нови мрежи, но също толкова важно е и да се поддържат вече съществуващите. Също така стигнахме до извода, че организациите, които сами са се създали, трудно могат да функционират без ясно определен ръководител в крайна сметка, голяма част от съществуването на тези организации зависи от Актея, а лишена от финансовите си средства, Актея няма възможност да издава вече своят, своето периодично издание, което е основният метод за осведомяване на жените в рибното стопанство пак повтарям, важно е да се създава, но още по-важно е да се поддържа вече създаденото. Ще ви припомня, че по време на едно от предишните публични изслушвания, комисарят по рибното дело, госпожа Мария Даманаки се ангажира за създаването на нова европейска мрежа, но към момента нищо не се е случило. В заключение, трябва да дадем на жените и да си дадем на нас самите възможности, да изградим Европа. И последното ми заключение е да разширим нашата дейност и към страните от източна Европа, тъй като Европейския съюз непрестанно се разраства. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви е, за съществуващите, за тези, които не съществуват или които ще съществуват. Госпожа Изаура Пенайро Есперон има думата сега. Добър ден! Най-напред искам да ви благодаря за организацията на това изслушване и за това, че съм поканена. И е, от все сърце желая е, с подобни заседания да се очертая по-ясно ролята на жените в риболова и да се подобри тяхното положение в Европейския съюз. Преди е, да се изкажа, бих искала да благодаря на депутатите, които ме поканиха и е, които по този начин искат да подкрепят е, риболова в страната на баските. Част от историята на страната на баските е, е белязана от морето. В страната на баските мъжете и жените винаги са живяли от морето и за морето. И трябва да отдадем дължимото на морето днес. Преди 5 години, на 1 декември 2007 година, жени, които се замина... занимават с риболов, се обединиха в сдружение, като целта ни беше да бъдем по-видими е, и да изискваме подобрение одобрение за риболова като цяло. И е, от 6 години насам ние постигнахме признание, ние получихме и награди. Но пътя е, продължава да бъде дълъг, ако искаме да се подобрят е, условията на труд е, и е, за да гарантираме признанието на мястото ни в областта на рибното стопанство. В страната на баските има различни сдружения на жени, е, на е, тези, е, които поправят мрежите, е, така наречените днеска и аз. Аз съм председател на тази организация в момента ме придружават колеги. Има три сдружения, които представляват различни проблеми, но чиято цел е обща и поради това ние сме се обединили. Съвсем накратко ще ви обясня в какво се състои работата на всяко сдружение и какви са проблемите. Първо е Нескалиас, то е в пристанище на Мюр. Обикновено семейства на рибари, жени, дъщери и така нататък посрещат корабите, свалят улова, отнасят го на пазара, продават уловената риба и съответно после подготвят кораба и по този начин моряците могат да прекарат цял сезон в открито море. Те се занимават и с е, управлението на кораба ежедневно. Това е старо занимание, което обаче не е признато. Днес корабите изчезват един по един и жените остават е, без работа. Жените, които поправят мрежите, това е най-голямото сдружение в страната на банките. Това са близки на моряците, техни сестри или съпрузи, е, които на ръка подготвят мрежите, които после се използват на корабите. Това са жени, които работят без определено работно време, е, само няколко месеца в годината. Разбира се, има все по-малко кораби, които използват мрежи, така че бъдещето да далеч не е розово, но тези жени трябва да бъдат винаги на разположение за труд. Е, те трябва да могат да работят както по корабите, така и е, е, по мрежите. Сега има едно трето сдружение, което фактически представлява жените, които разтоварват корабите, когато стигнат е, на брега. Е, обикновено е, те разпределят касите с риби, замразяват ги и подготвят рибата за продажбата на следващия ден. Освен това, рибата се класифицира според размера, Работата започва вечерта, за да може при зори рибата да е готова за продажба. Е, това е, става основно на пристанище Андора. Работата е съсредоточена само в един ден от седмицата е, и бъдещето на този вид занимание е особено несигурно. Тези професия е основно е, женска, обикновенно е, е невидима и непозната както за гражданите, така и несъществуваща е, по законодателството на труда. Въпреки това имаше известен напредък е, и другите сдружения установяват, че условията за труд не са се променили чувствително от дълго време. Ние сме е, специфична професионална категория, обаче ние е, нямаме специфичен е, статут в Кодекса по труда. Освен това, нашата дейност е, носи малки приходи и е, е, смяната на поколенията, изобщо бъдещата смяна, фактически не съществува. Работата е изключително неблагодарна, както като сигурност, така и здраве, така и удобство на труда. Малко се плаща, няма работно време, няма определено количество работа, което трябва да се свърши. И освен това тази работа е непозната на хората. Пак казвам, че през последните 6 години беше постигнат известен напредък, особено е, е, е, за жените, които се занимават с мрежите и със състоянието на мрежите. Имаме компютърни системи, има известно разнообразяване на, на, на, на труда ни, имаме дори и удостоверения за професионална квалификация има е, квалификация и за жените, които е, разтоварват и разпределят рибата. Ние искаме да работим при по-добри условия. Някои изисквания са още от 2007 година, но до сега не е постигнато нищо. Какви препоръки можем да отправим? Първо, инициативи за да се признае нашата професия и професионална квалификация. Е, пак казах, жените, които се занимават с мрежите, е, имат е, удостоверение за професионална квалификация в сега. През 2013 година започна в признаване на професията на днеска и аз и на тези, които разпределят рибата. Ние фактически сме по специален режим на морските професии, трябва да се намали е, възрастта за пенсия, предвид е, трудните условия, при които работим. За съжаление обаче до сега няма абсолютно никакъв напредък. Обикновено е, има е, така едни е, добри пожелания, но обикновено не се стига до резултат. Освен това да се признаят професионалните заболявания. Нашата работа е специфична, но заболяванията ни не се признават като професионални заболявания. Четвърта мярка – социални и економически мерки за за да се подкрепят тези, които трябва да затворят а, риболовните си стопанства, които в последствие обаче нямат абсолютно никаква закрила. Няма никаква възможност за преквалификация. И е, въпреки това обаче трябва да продължим да си плащаме социалните застраховки. Сега ни се говори, че Европейския фонд ще ни даде възможност да ползваме средства, ако е, не се затвори рибното стопанство. Аз ви насърчавам да вървите в тази посока. Е, искам да се смята, че ние действително сме част от отрасъла ние искаме да се борим и срещу дискриминацията на нашата професия.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 Искаме да се има предвид е, ролята на жената в е, е, риболова, особено когато се разработва европейска политика в областта на риболова. Ние искаме да участваме активно в всички преговори и нашето мнение да бъде взето под внимание. Много е важно за това да бъдем представени във всички инстанции по време на дискусията, защото от това зависи бъдещето на риболова в Европа като цяло. Ние искаме да участваме в взаимането на решенията, защото ние работим в този отрасъл. Ние е, ще работим, за да бъдем видими както в обществото, така и за различни частни и обществени организации. Да се подобри социалния ни статус, условията на труд, професията ни да бъде призната и в заключение Искам да се върна към декларацията от 1 декември 2007 година. Тя е актуална. Искаме да бъдем видими. Tack så, uh, thanks a lot for, uh, for... Много благодаря. The situation in, in... За това, че ни запознахте с ситуацията. Също така успяхте да поставите много сериозни въпроси по отношение на това какво искате да постигнете. Така че благодаря ви много. Съвсем скоро ще свършим, затова ще дам само няколко минути за задаването на много кратки въпроси и предоставянето на много кратки отговори. Много сме притиснати от времето. Максимум една минута давам за задаване на въпрос и само двама или трима депутата ще имат възможност да се изкажат и да зададат своите въпроси и наистина само или а, е, един или е, Извинете, и, и само една минута давам за отговори. Наистина няма как, защото преводачите трябва да тръгват. Първо давам на колегата думата. Първо днес научих, че имаме ново ястие, пастет от ръкообразни. Може би трябва да натиснем консумацията на тези а, деликатеси. Аз прекарах три години в Комисията по земеделските въпроси и тогава се притеснявах, защото тогава се създаде възможност за задаване на много неприятни въпроси, които трябва да бъдат поставени. Аз съм фермер, имам трима а, сина, не мога да ги дискриминирам въз основа на бизнеса, защото са синове. Жените обичат да участват в този тип работи, е, защото те харесват е, ветеринарната дейност и други такива неща. Ако има ако имаме възможност е, да въведем квоти, това може да не е добре, защото в крайна сметка по този начин жените, които трябва да прекарат много време в морето, може да не искат и да не са привлечени от тази идея. Трябва да прекратим бюрокрацията и не мисля, че тук още трябва да се намесва въпроса за равнопоставянето на половете. Благодаря за това зашеметяващо включване. Сега дам думата на госпожа Гробарси. Благодаря. Господин, извинявайте, Гробарцик. А, благодаря ви, господин председател. Съжалявам, че имаме само една минута, за да може да зададем въпросите си след такова важно изслучване това прави на практика невъзможна дискусия. Само едно заключение от моя страна. Имаме теоретичен и практически въпрос към жените в рибнето дело. На теория имаме огромен пакет от възможности, а на практика ситуацията е такава, каквато виждаме, че е в Холандия и в Полша. Тоест няма жени в този сектор. изглежда, че няма жени в този сектор. Дребните рибарски предприятия напълно изчезват. И не искам да използвам този пример, но както чухме днес, ролята на жените често се свежда до това да се занимават с продажба на сладолет. Имам два въпроса към госпожа Висоцка. Като се взема преди каква е ситуацията с Балтийско море, една много трудна ситуация, по какъв начин вие виждате бъдещето в бъдеще бъдещето на жените в рибарския сектор във връзка с настоящата ситуация ми е въпроса. И втория ми въпрос е въпрос, който засяга много малкия процент жени в рибарското дело. Защо смятате, че са толкова малко тези жени? Госпожа Билбао Парандика. Аз ще бъда кратка. Искам да благодаря на колегите от Баския регион, които са тук. Искам да благодаря и на представителя на Баското управление. Не можах да дойда от самото начало, защото работех в комисията по транспорта, но всички говориха за невидимата работа, която се извършва от жените в този сектор и за неформалния характер на тяхната заетост. След като казах това, исках да помоля госпожа Моника Бърч за да ми отговори на един въпрос. Тя говори за четирите вида финансиране, които съществуват. И въпросът ми е, не смятате ли, че различните европейски организации могат да знаят за други ресурси, от които могат да се възползват и също така какви инструменти биха могли да подобрим, за да можем да разпространим знанието и информация, че всички тези асоциации, които работят за повишаване на видимостта на а, жените ще бъдат а, от, разпознати и признати. Сега въпросът е към Изаура. Истина, е, че сме внесли много изменения, с които сме се опитали да включим това, което вие споменахте. Не мога обаче да кажа, че Европейския парламент наистина обърнал сериозно внимание на тези изменения. Наистина има много изменения по отношение на Европейския фонд за рибарството и фонда за морско дело рибарство, които не бяха, много, които не бяха одобрени. Говорихте за социално осигуряване, професионални заболявания. Искам да знам дали вие поддържате контакт с министерството си, ресорно, ресорното ви министерство, и дали сте внесли петиция от името на жените в Галиция и на другите жени в Испания. No, actually, very simple as well. Uh, yo simplemente quería aprovechar este minuto, puesto que no tenemos Господин Руеда, искам само да се възползвам от тази минута, която ми дадохте, за да спомена някои въпроси, по които няма да можем да проведем подходящия дебат. Някои ключови въпроси бяха споменати от различните оратори, но наистина искам да подчертая колко е важно да изчезне тази невидимост на жените в сектора – тук не става въпрос само за статистическите данни. Свързано е с финансирането, което има за целева група жените, специфичната работа, която се извършва от жените, събиране на черупчести, поправяне на мрежи и други такива неща. Тоест не става въпрос просто за справедливост. Важно е. Това е нашата историческа отговорност. Освен това искам да призная някои от усилията, които са приети от, които са били направени от страна на законодателя, но не всички държави членки са ги отразили правилно. Оставя един въпрос. Въпросът, свързан с Европейския фонд за морското дело и рибарското дело, в момента има дебат, в който се говори кои ще бъдат бенефициарите. Така че е от изключителна яснота, че всички в сектора трябва да могат да се възползват от него. Ако те не са специално упоменати, може би те просто ще се загубят в целия пакет решения и ще е трудно нещата да се управляват. Много неща бяха предложени, но и бяха казани, но мисля, че тези, които аз набелязах, са най-важните. Долоре също спомена някои важни неща, които са отразени и в нейния доклад. Благодаря. Сега а, няма да има възможност да чуем отговори от всички оратори, защото закъснява вече с една минута, но тези, към които директно се обърнаха, ще говорят. Това са госпожа Висоцка, госпожа Роденбург и госпожа Буш. Госпожа Висоцка, заповядайте първо вие. Благодаря за зададения въпрос. Ставаше въпрос за рибарството в Польша. Ако не спрем индустриалния риболов в Балтийско море, до тогава рибарството няма бъдеще, защото няма да има останали запаси от риба. Аз самата съм доста наясно с този въпрос. Нямаме научни доказателства за това, кое се случва. Ние ловиме а, кеф ние ловиме различни видове риба, треска, писия и така нататък. Ако не се променят нещата, тогава тези видове нямат бъдеще, защото да се до диверсификацията. В Польша поне това не е сериозна възможност. По отношение на туристическия сезон, той продължава не повече от месец и половина, така че а, хората идват идват на морето, за да дадат прясна риба. Те не искат да ядат риба, която е внесена от Норвегия. Така че аз не виждам бъдеще на жените в сектора на рибарството, в Балтийско море и в частност в тази негова част, която се намира на тери... към територията на Полша. Благодаря. Причината да няма много жени, които активно да работят в морето, които активно да извършват риболов, е следната. Семействата обикновено имат и деца и има много от лодките, които излизат на риболов за повече от един ден и някой трябва да остане на сушата, да се грижи за децата, да ги заведе на училище. За дребномащабния риболов, при който риболовния период продължава горе-долу един ден от сутринта до вечерта, тогава там участват и жени. Също така и в вътрешноморския риболов има жени, които работят на корабите. Това всъщност се дължи, както вече казах, на практическите причини. За нас е възможно да участваме в рибарство само ако имаме рибарска индустрия и при нас нещата са много сериозни по отношение на костура и треската. За нас костура е решението на проблема. Това всъщност може би ще доведе до края на дребнобащабния крайбрежен улов на костур, защото за да имаме възможност да ловим какъвто и костур да е останал, ние трябва да имаме квота за това, а такава квота няма. Okay. So regarding the, um, the question um, about association. По отношение на въпроса за асоциациите и дали асоциациите на жените са напълно наясно, uh, за това какви финансови ресурси са на тяхно разположение. Този въпрос е доста труден. Аз не мога да отговоря от името на всички организации. Знам, че Актея са доста информирани по този въпрос. Ние поддържаме връзка с тях през последните няколко години. редовно публикуваме новини за това какво правят те и обратното, но, не, но дали всички женски организации в сектора на рибарството знаят за достъпа до четвърта ос, не знам. Това е свързано с а, това дали някой обяснил на тези общности, че тези средства са налични. В страните, в които обаче жените са особен приоритет в политиката като цяло, МГДО е доста активен в опита си да достигне до женските организации. Аз смятам, че доста неща могат да се свършат в тази област. Освен това, МГДО се занимава и с това да насърчи управленските позиции сред жените и начина по който техните начинания могат да бъдат подкрепени. Що се отнася до подкрепата на мрежи като Актес финансиране, това е ваша задача, вие можете много да ни помогнете. Държавите членки могат също да помогнат по отношение на своите критерии за подбор на МГДО, за да могат да се гарантира, че всъщност в а, тях се споменават въпросите, свързани с равенството между половете. В някои страни жените в риболовния сектор казват, че носят същите бутуши, каквито носят и мъжете, така че женските асоциации са доста добре представлявани на борда на кораба. И а, председателя напомня за това колко малко време остава, така че, каза госпожа Бурш, всичко зависи от това за коя държава си говорим. Извинявайте, казва председателя, че се намесих. Благодаря на всички. Много съжалявам, че нямахме възможност за дискусия. Наистина, съгласен съм, че това би било чудесна възможност. Искам да благодаря на всички, които сте тук, които присъстват, Искам да благодаря на всички участници в това изслушване. Искам да благодаря и на Комисията по рибарство. Работим чудесно с тях и очаквам с нетърпение да продължим да поддържаме това чудесно сътрудничество. Очаквам, очаквам с нетърпение да видя и доклада. Отново искам да благодаря на преводачите за това, че бяха толкова търпеливи с нас. Давам думата на моя колега. Да, искам да ви благодаря, господин председател Густавсон, и на... искам да благодаря и на всички останали. Има нещо, което е много ясно след дискусията, и това е, че жените в сектора на рибарството станаха малко по-видими, поне тук пред нас в Европейския парламент. Благодаря ви.